I will use this one. Uh, so, uh... И така, още веднъж. На точка първа сме. Приемане на дневния ред. Предлага се следното изменение. Точка 11 да бъде разгледана след точка 7. Няма възражение. Следователно дневният ред се приема с това изменение. Искам да ви кажа, че заседанието се излъчва в интернет и посочените начални часове за разглеждането на отделните точки са изцяло указателни. Те могат да претърпят промяна по време на заседанието. Втора точка – обявление на председателя за ще ви уведомя за решенията на координаторите. На заседанието си на 4 март координаторите приеха все следните решения. Първо, да замолят съвета на председателите да приключи първото четене на парламента по досието разкриване на информация за подлежащата на тите на данъчно облагане приходи от някои предприятия и клонове. Като това да стане по упростен ред на второто пленарно заседание през март. Чрез неприсъствена процедура, приключена по време на седмица 10 координаторите решиха да отговорят на въпрос 1 от глава 3, раздел А и въпрос 1 от глава 3, раздел Б от въпросника на за 21-я двугодишен доклад на Козак и да не отговарят на другите въпроси, тъй като те са адресирани към парламентите като цяло. Точка 3. Одобряване на протоколи от заседания. Ако до края на заседанието не бъдат получени възражения, ще бъдат смятани за одобрени протоколите от следните заседания 19 ноември 2018, 20 февруари 2019 и 26 февруари 2019. Нямам какво да ви съобщя във връзка с член 42 от правилника за дейността, субсидиарност по точка 4. Преминаваме към точка 5. Представяне на проучване поръчано от политически отдел С във връзка с бъдещите отношения между Великобритания и Европейския съюз след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, по-специално в областта на семейното право. Проучването е посветено на бъдещото съдебно сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство в областта на семейното право след Брексит. Какви са възможностите за такова сътрудничество? По-специално проучват се възможните юридически варианти, както на етапа на излизане от Европейския съюз, така и вариантите за бъдещи взаимоотношения между Европейския съюз и Великобритания в областта на семейното право. Поканили сме двама експерти от екипа изготвил проучването Марта Рекехо и Сидро, старши изследовател в Института Макс Планк в Люксембург и Тим Амус, адвокат, както и медиатор от Обединеното кралство ще разполагате общо с 20 минути. Ако е възможно, ви моля да се вместите в този отрязък, като го разделите помежду си по собствено желание. Имате думата. Благодаря. Професор Екехо и Сидро и аз се споразумяхме аз да взема думата пръв, като най-напред очертая рамката – за нашето проучване. То бе изготвено до край през октомври 2018 година. Сега ни отделят 12 дни от датата за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Толкова е времето до петък следващата седмица. Нямаме сделка, нямаме закон, нямаме и насоки. Нещо, което е една от последните препоръки на нашия доклад на страница 36. Аз е, говоря не в политическо качество. Моето изказване няма политически характер, подчертавам това, но семейното право не търпи облагане, отлагане, защото има семейства и деца, които много ще пострадат само след 12 дни. Централните въпроси са юрисдикцията, кои съдилища с кои въпроси ще се занимават и преди всичко признаването на съдебните решения и други актове, а оттам и реципрочността при признаването и зачитането на актовете, постановени от съдилища на други държави, така че те винаги да бъдат привеждани в изпълнение. Придобитите семейни права ще бъдат проблем. Аз практикувам семейно право, особено в хипотези с международен елемент в Англия и Уелс. Задължително е да има уредба за тези семейства и деца. В противен случай ще има журналистически нападки срещу политиците от двете страни на дебата, които са предали тези семейства и тези деца е, от бракове между родители с различно гражданство. Съвсем очевидно, не говорим за планиране на търговска дейност, говорим за семейно планиране в най-елементарния, фундаментален смисъл на думата. И на страница 24 от нашия доклад ние очертаваме три базисни варианта. Първо, липсата на сделка Такава е ситуацията в момента. Мисля, че сме на ръба на скалата. Втората е, възможност, вторият вариант е такъв на приемственост. Правото на Европейския съюз да продължи да се прилага във Великобритания е едностранно, но това няма да бъде вариант всъщност, тъй като е, липсва реципрочност, липсва взаимност и Третият вариант е наличие на споразумение. Това е най-добрият вариант, но той не изглежда вероятен. Така че след това очертаване на общия контекст давам думата на колегата Рекехо Исидро. Благодаря. В проучването бяхме замолени да отговорим на две групи въпроси. Първият свързан с разделянето, т.е. когато има сделка и, или когато няма сделка, да кажем как ще изглеждат нещата от гледна точка на правото на Европейския съюз и от гледна точка на правото на Обединеното кралство. И втората група въпроси са свързани с бъдещото партньорство в хипотезите на наличие на споразумение и на липса на споразумение. Преди да премина към тези въпроси, искам в резюме да ви запозная с констатациите от нашето изследване, които остават валидни, макар че докладът, както чухте, е бил изготвен през октомври миналата година и някои неща се нуждаят от актуализиране. Това, което казваме в нашето проучване е, че ситуацията на лица, които в момента нямат започнато производство, може да бъде контролирано, стига да има споразумение. анализираме някои аспекти на споразумението, до което бе стигнато, както и релевантната практика на Съда на Европейския съюз и Великобритания, и е, Европейският съюз е, при липса на споразумение е, се намират в нещо като шизофрено положение в момента. Те се готвят едновременно за наличие на сделка и за липса на сделка. Това въжи за законодателните органи. Централно значение има въпросът за взаимността. Би трябвало да има взаимност, за да се гарантира прилагането на правото на Европейския съюз. Това въжи, макар и в по-малка степен, и за хакските конвенции. По отношение на хармонизирането на семейното право, бихме желали да припомним, че Великобритания не е възприела всички актове на Европейския съюз в областта на семейното право, даже не е и участвала във всички преговори по тях. Трудностите в областта на семейното право се дължат преди всичко на специфичната законодателна процедура, която се изисква и на деликатността на тази тема. Това са съображения, които ще въжат и след излизането на Великобритания. Ако има споразумение за излизане на Великобритания, най-вероятно това, което бе договорено между законодателите миналия ноември, ще разполагаме с два срока. Първият ще бъде преходен. Той ще започне от деня на излизане на Великобритания от Съюза, може би следващата седмица, и ще приключи на 31 декември 2020 година тогава нещата ще продължат да се развиват както до сега. В смисъл, че актовете на Европейския съюз ще продължат да се прилагат безусловно. Сиреч Брюксел 2А, регламента за издръжката и регламент 606 от 2013 за охранителните мерки ще се прилагат тел-кел. Членове 66 до 69 е, от споразумението за оттегляне на Великобритания ще се прилагат през втория срок от 1 януари 2021 година. Е, във Великобритания, както и в държавите членки, по отношение на висящи производства които са образувани преди края на преходния период и по отношение на производства или искове, свързани с такива процедури, съгласно член 19 от регламент 2021 или член 12 и 13 от регламент 4 от 2009 година, е, ще се прилагат е, следните е, разпоредби. разпоредите на регламент 2201-2003 година за признаване и привеждане в изпълнение ще се прилагат към решения, постановени в производства, образувани преди края на преходния период и към документи, официално съставени или регистрирани като автентични актове и споразумения, сключени преди края на преходния период. Глава 4 от регламент 2201 2003 година ще се прилага към исканията и молбите, получени от централен или друг компетентен орган на замолената държава преди края на преходния период. Що се отнася до удостоверенията за охранителните мерки, ако те са издадени преди края на преходния период, те е, ще бъдат привеждани в изпълнение и след края на този период. Както казах, има някои проблеми, свързани с тълкуването на споразумението за напускане на Обединеното кралство. Няма да се спирам на тях в подробности. Например, какво означава ситуации с участието на Великобритания? Situations involving the UK. Може би това не е чак толкова трудно за разбиране, но други изрази са по-трудни за тълкуване. Образувано производство, например или е, разпоредби относно юрисдикцията. Защо е значимо това тълкуване? Защото ако се започнат да се прилагат член 66 до 69 от споразумението за напускане на Великобритания, това ще стане едва след края на преходния период. Значи съдът на Европейския съюз ще е компетентен да тълкува споразумението, но неговото тълкуване няма да е задължително за английските съдилища, а и те няма да имат право да отправят запитвания до Съда на Европейския съюз за преюдициални заключения. Ако липсва сделка за Европейският съюз, по-късно колегата ще говори за Великобритания, нямаме нормативен акт. Имаме само известие на комисията, което бе актуализирано в началото на тази година и бе представено пред парламента преди две седмици. Няма да навлизам в него с подробности. Ще се спра само на два елемента. При сътрудничество, което е необходимо да кажем при отвличане на деца или за намиране на длъжник, който дължи издръжка – Комисията приема, че регламентите на Европейския съюз няма да въжат, обаче приемствеността ще бъде гарантирана на хак основата на хакските конвенции. Това не е, е много сигурно, тъй като приложното поле на хакските конвенции не съвпада с приложното поле на регламентите на Европейския съюз. И второ, говорим за известие, за съобщение на комисията, което не е юридически задължителен акт. Тоест, държавите членки могат да предприемат други стъпки и някои държави членки вече са предприели такива стъпки и те са различни. overestimate the feverish... Много е трудно да се е, е, подцени е, колко са обезпокоени всички в е, Великобритания и от политическа гледна точка и от всякаква друга гледна точка. Е, огромна фрустрация, поне 48% от хората са изключително обезпокоени и а, е, има само 10 е, работни дни до крайния срок. Както знаете, в Великобритания в парламента вече се гласуваха, гласува е, споразумението за отделен не а, а, два пъти, а, но там правителството а, се провали а, и на трето място, и, трети път може да се гласува или не сделката. Има е, сериозни проблеми, що се отнася до семейното право. Първо, що се отнася до развода, е, това е един сериозен проблем. Е, след това средствата, парите и на трето място децата за развода. Има различни юрисдикции в Великобритания, обаче от, е, дали ще се признава развод от Англия или от Шотландия в останалата част на Европейския съюз? И кои процедури по развода с, с превес? Отговор на Великобритания за бъдеще или на Англия ще бъде, че всичко зависи от подходящ подходящия съд. Решението за това, как е подходящия съд, се взема от английски съдя. Но това съвсем не е, е подхода, който се прилага тук в Европа за подбора на съответната юрисдикция. Освен това, има възможност да се налага запор на е, процедури по развод в други е, страни. английски съд може да наложи такава процедура на запор върху дело, което е започнало във Франция или в Германия, с опит да забрани продължаването му. Там, където е, има съдебни производства за развод е, и в Англия, и в страна от Европейския съюз. Това означава двойни разходи с съдебното производство. Да не говорим за това какво ще се случи с децата и с парите, що се отнася до издръжката, един от основните въпроси. Имаме конвенцията от Хага за издръжката, но там не се определя юрисдикцията нито от вертикална гледна точка, нито от гледна точка на а, вътрешните а, спорове в определената страна, нито от хоризонтална гледна точка, именно а, как а, могат да се. А, как може да се избере юрисдикция сред различните страни. И на трето място, най-сериозният проблем – децата. Първо, що се отнася до тяхното придвижване през граница по съгласие, съдът на държавата, в която те пребивават, запазва юрисдикция 3 месеца след пресичането на границата. А пък, когато има отвличане на деца през граница, нещата са различни. Хагската конвенция е задължително приложима в много страни но настоящият е, правен режим, е, регламент от Брюксел, дава три възможни защити за децата. Ускоряване на процедурата, задължително изслушване на детето. И това, че ако, ако е, е, съд в друга държава членка откаже връщане на детето, е, има възможност съд, съд в страната, от която е било отвлечено детето, да се произнесе. Сега да говорим за възможностите за споразумение между Великобритания и Европейския съюз в бъдеще. По-настоящем разполагаме с документ политическа декларация, прията през ноември миналата година. В нея не се споменава изобщо съдебно сътрудничество в областта на гражданското право. Единствено се намира такова упоменаване под, е, под заглавието мобилност, където се говори за ефективното приложение на съществуващите е, международно-правни норми в областта на е, семейното право, именно Хагската конвенция най-вероятно, и възможности да се изследват възможностите за, по, за сътрудничество в областта на финансови въпроси, което най-вероятно засяга издръжката. Ако не се постигне сделка от страна на, на Европейския съюз, позицията е, че се основаваме на Хакската конвенция. Но тя, за съжаление, не е задоволителна е, да кажем, що се отнася до конвенцията от 70-та година за признаването на съдебните решения за развод и тази от 73-та за из... признаване на съдебните из... Е, решения за издръжка и е, също решенията от 80-та е, Хакската конвенция от 80-та година, която е, за съжаление не навлиза достатъчно големи подробности. Следващата, която виждате е за защитата на децата и накрая е, от последната конвенция, която виждате е за издръжката. Та или иначе съществуващите текстове до сега не дават а, възможност за а, прилагане на а, защита. правила като в Европейския съюз. Може да има двустранно споразуме, двустранна конвенция, но регламента от 2009 година, номер 664, казва, че само при особени обстоятелства могат държавите членки да влизат в, в, в двустранни конвенции. Казах, че няма да навлизам в политически въпроси, т.е. няма да имам политически пристрастия от, партийна, от, от партиен характер, но няма как да не подхождам политически е, с, с малко па, защото става дума за хората, за семейства, за деца и е, има опасност да, е, да се стигне до катастрофална ситуация в областта на семейното право, тъй като е, по-настоящем няма каквото и да било предимство за хората, опитващи се да прибегнат до семейното право. И от е, събота следващата седмица има много сериозни предизвикателства за тях. Много сериозни е, са проблемите и са засегнати деца в всички 28 държави членки. Има сериозни проблеми, от е, които е, могат да възникнат незабавно след отделянето на Великобритания, за, защото се премахва незабавно а, специалната защита за децата, а, именно регламентът Брюксел, особено що се отнася до невръщането на отвлечени деца. Нека да ви дам един пример. Един полски съд от регион... Пол... Е, полски, а, е, полско дело в е, районен съд. Е, при който родител отвлякал дете в Полш, Полша отказва да върне детето в Англия е, поради правна несигурност. Това е неговата обосновка. И то такава проистичаща от Брекзит. Друго, друг случай е, е, отново отвличане на дете в обратната посока от Польша в Англия. Е, отново е, по същите причини. Е, най-вероятно е, родителя, който остава без детето, ще бъде принуден да отиде в другата държава и е, да се възползва от правни средства за защита там на собствени на разноски и без каквато и да било правна сигурност. Това е много опасна ситуация за е, децата в Европа. Това е всичко от нас. Благодаря. Okay, thank you, thank you very much for presentation. Много благодаря за вашето представяне. Надявам се, че тъй като това се излъчва по интернет, някой в британския парламент е чул вашето представяне. Някой желая ли да коментира? Някой от нашата комисия желая ли да коментира? Да. Много благодаря, господин председател. Първо благодаря на комисията по правни въпроси за това, че поръчаха е, това важно е, е, изследване. Ние сме напълно съгласни, че в сферата на семейното право говорим за нещо, което е много важно за европейците, за семействата и за децата. Вече се спомена, че в случай, че няма споразумения, комисията вече е дала насоки е, като подготвителни документи, които бяха публикувани на 18 януари и бяха представени в комисията по е, правни въпроси на 4 март. Разбира се, най-добре за да осигурим правна сигурност е да се радифицира проекто документа за оттегляне, проекто споразумението за оттегляне. Относно резервните варианти, искам да уточня, че не става въпрос само за международните конвенции, които предоставят резервен сценарий. Е, те са международни, което означава, че тук е, е, тук варианта е или държав... международното право, или правото на държавата членка. Извинявайте, може ли само набързо да отговоря? Националното право право на държавите членки продължава да е в сила. Но големият въпрос е ако ако има акт в Обединеното кралство, например, как това ще се зачете в други държави членки. това е основен въпрос по прилагането. И това е въпрос, който в последните 23 три години се е решавал в е, е, рамките на регламента Брюксел. И в сега след сабота, събота, следващата седмица, ако няма споразумение, това ще се е, възстанови като въпрос. Да, действително, националното право не осигурява реципрочност. Именно примерите, които бяха посочени. Много благодаря за вашата презентация. Така приключваме с точка 5 и продължаваме по точка 6 представен от страна на Комисията за резултатите от Хагската конференция относно Конвенцията за съдебните решения. Е, тази конвенция се е, стреми към създаване на един рамка за признаване и изпълнение на чужди съдебни решения по граждански и търговски е, дела. Специална комисия беше създадена през 2016 година след признаването и прилагането, след, тъй като това е изключителна компетенция на комисията, всички държави членки, освен Дания, прияха конвенцията. Четвъртата и последната специална комисия имаха срещи през май 2018 година. Представители на комисията ще ни информират за това как напредват преговорите и какви ще бъдат следващите стъпки мога ли да ви помоля да се ограничите в 15 минути? Много ви благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Благодаря, че представихте нашия проект с няколко основни думи и споменахте основни елементи ние се радваме, че присъстваме тук в Европейския парламент, за да представим как се развива ситуацията с Конвенцията за съдебните решения и да приключим този проект за двустранните конвенции. Както вие споменахте, на Конвенцията за съдебните решения цели да улесни признаването и прилагането на чужди решения в сферата на гражданското и търговското право. Припомням, че това е от 1992 година и е свързано с една по-ограничена конвенция, която се отнася до юрисдикцията и избирането на юрисдикцията на Както и вие споменахте, работата започна през 2016 година. Е, състави се специална комисия по този проект е, за да се проведат преговорите. Четири срещи имаше и през 2018 година, е, година беше последната среща и се изготви проекто текст който да бъде представен на дипломатическата сесия, където идеята е да се а, приеме проекта. Това ще бъде, бъде във втората част на юни тази година в Хага, в рамките на Хагската конференция. И няколко думи за основната цел. Една от целите е да се, да се застрави прилагането и признаването на съдебни решения и да се създаде повече правна сигурност, да се намали цената и да се създаде е, сигурност при разрешаването на трансгранични спорове. В Европейския съюз в момента няма унифициран правен инструмент, е, който а, е, да се занимава с а, решения от трети страни. Разбира се, има регионални а, споразумения по силата на Логана – но членството е ограничено и най-ефективният начин да решим е, тази е, правна липса е да работи е, в рамките на Хакската конференция. Е, това е, е, е изключително, правомощие на Европейския съюз, както и вие казахте. И, и отново всички държави членки са представени, освен Дания сегашния проекто текст постановява, че съществуващите договори няма да бъдат засегнати от конвенцията. Е, отразени са интересите на Европейския е, съюз. И на предстоящата сесия всички разпоредби на проекто текста ще бъдат е, дискутирани, така че все още нищо не е фиксирано и основните характеристики на конвенцията вече са договорени и а, а, специалната комисия ще остане такава каквато е. А, заложени са някои задължения а, за признаване на съдебни решения – и конвенцията ще се прилага по а, търговски а, и граждански въпроси. В а, втори член ще видите има и а, въпроси, които са изключени. Те са изключени защото а, някои от тези въпроси са регулирани от международните инструменти. Конвенцията е, не се отнася до арбитраж. При арбитража това е в обсега на международното право. И искам да подчертая, че конвенцията ще се е, прилага до е, актови, свързани с защита на потребителите Конвенцията също така ще се занимава с съдебни решения, но няма да се занимава с някои случаи, които не са включени в конвенцията. ще се създаде система е, за прилагане на чужди решения. Конвенцията ще има индиректна е, индиректна, ще се занимава с, с индиректно с юрисдикцията Е, и някои случаи, на е, е, основа, основа, в които са разгледани различни основания за отказ. Също така се съдържа важни решения, които не компенсират, например, за наказателни щети. И това е важно правило, по силата на което държавата of the non-compensatory part of, of the judgments. So it is an important safeguard for the, for the states, we believe. Обещетение за вредители. И също така спомена, че конвенцията се стреми към известна гъвкавост, за да се постигне по-голяма ратификация в бъдеще. И изключва се специфични въпроси, където държавите имат сериозен интерес и там не се прилага конвенцията – И с ваше позволение ще дам думата на моята колега Андрея Шулц, която набързо ще обясни кои въпроси все още са отворени или са противоречиви в преговорите. Много благодаря. Добър ден на всички. Малко време остава до дипломатическата конференция и наистина някои въпроси все още са открити. Най-важният от тях е, може би, това дали е, съдебните процеси, свързани с интелектуална собственост, да бъдат включени в приложното поле на конвенцията или не. Свързахме се с заинтересованите лица преди време. Трябва да се каже, че те едва сега започват да проявяват интерес към конвенцията. Е, вече е твърде късно всъщност за консултации. Има някои опасения, които не са съвсем е, основателни. Хората анализират статуквото, опитват се да разберат дали има проблеми с него е, по-специално проблеми, които да се създават на европейските предприятия и дали тази конвенция ще помогне за преодоляването на такива хипотетични проблеми. Но разбира се, е, както знаете, международното частно право е много сложен отрасъл на правото и да се обясняват тези правила на хора, които не са експерти, а някой път дори не са и юристи, е доста трудно. Друг проблем, който по-лесно се подава на разясняване е как е, обикновените съдилища да бъдат третирани по конвенцията. Е, общи такива съдилища са създадени от две или повече държави страни по конвенцията. Естествено, най-вече се има предвид е, хипотезата на съдилища като Съда на Европейския съюз, но не това има предвид конвенцията. Е, ние говорим за съдилища, които биха попадали под е, изключителната външна компетентност на Европейския съюз. Съдът на Европейския съюз би бил съд на една от договарящите държави, т.е. Европейския съюз. Най-релевантно е тук да говорим за съда в Бенелюкс, съда за единния патент. Ако интелектуалната собственост не бъде включена в приложното поле на конвенцията и въпросът за общите съдилища ще отпадне. Друг въпрос, по който сме далеч от консенсус, е свързан с съдебните решения по дела, по които страна е била държавата. Защото има една малко остаряла теория на абсолютния имунитет, но някои се придържат към нея и смятат, че всеки съдебен процес в който страна е държавата, следва да бъде изключен от приложното поле на конвенцията. Но тук не говорим за граждански и търговски въпроси. И сега има опит да се изясни, че само акте Юре и Империи са изключени а, от приложното поле че съдебните решения по дела, в които е участвала държавата, са включени в приложното поле, трябва да се разбере, че държавните предприятия не могат да бъдат предмет на изключение, защото те извършват търговска дейност като всяко физическо или юридическо лице търговец. Следователно, те са в приложното поле на конвенцията. На следващо място стоят въпросите с неприкосновеността на личния живот и забраната на тръстовете. Е, някои държави членки водят е, преговори на собствени основания е, в Хага и смятат, че тези съдебни спорове също трябва да бъдат изключени. Естествено, в областта на интелектуалната собственост може да има съдебни решения, свързани с нарушенията на правата на интелектуалната собственост и е, невалидността на някои от защитните доводи в тези случаи. Е, този е, въпрос също изисква допълнително обсъждане и решаване. Последно бих споменала така нареченият въпрос с билатерализацията, когато към конвенцията се присъедини нова страна. Във всеки отделен случай трябва да се преценява от всяка от страните по конвенцията дали желае да установи договорни отношения чрез тази конвенция с новоприсъединяваща се държава. За някои от страните мълчанието означава съгласие. Има срокове, в които трябва да се възрази е, срещу създаването на договорни правоотношения по силата на конвенцията е, с нова страна, която се присъединява към нея. Това е механизъм, възприят в някои международноправни актове. В други международноправни актове трябва да се възрази изрично срещу създаването на такива договорни правоотношения. Но тук има връзка и един друг въпрос. Кога, какво ще се прави, когато се промени правната система в съответната държава и върховенството на закона вече не се зачита? Значи, ние имаме възможност да се справим всички тези въпроси. В много крайни случаи Виенската конвенция за правото на договорите заслужа... за... позволява да бъде извършено суспендиране на Хакската конвенция. Значи, от дипломатическата конференция през юни се очаква да обсъди всички тези въпроси за Европейския съюз значение ще имат и винаги са били важни е, правилата за пряката юрисдикция. Кои съдилища да бъдат сезирани, страните кого да сезират. Първото заседание на експертната група – е, по този въпрос ще бъде проведено в е, февруари месец следващата година. Това можем да ви съобщим като информация. Готови сме да отговорим на вашите въпроси. Благодаря, господин председател. Сега чуват ли ме преводачите, пита председателят. Да, явно, че е така. Има ли въпроси към комисията по този въпрос? Не виждам. В такъв случай благодаря много на представителите на комисията за направеното изложение. С това приключваме работата по точка 6 от дневния ред и преминаваме към гласуване.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 So, dear colleagues, may we proceed... И така, колеги, нека преминем към гласуването. Най-напред ще гласуваме за правното основание на доклада за защита на лицата, които съобщават за нарушение на съюзното право. Господин Лебретон докладчик не е тук. Има ли някой, който желая да вземе думата от негово име? Не желаете да вземете думата. Добре. Зная, че имаме устно изменение от госпожа Розиер. Госпожо Розиер, имате думата да го представите. Благодаря, господин председател. Наистина. Има устно изменение във връзка с гласуването на правното основание за защита на лицата, които съобщават за нарушение на съюзното право. Предлагаме следната редакция в раздел 5 анализ и определене на годното правно основание, към петия параграф да се добави следния текст. В този контекст трябва по-нататък да се отбележи, че член 31 от договора за Евратом визира е, процедура с незаконодателен характер. И тук започва изменението. Но има прецеденти, които съчетават законодателни и незаконодателни процедури. Например, е, Директива 2014-104 ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 ноември 2014 година за някои правила уреждащи исковете за вреди по националното право в случай на нарушение на разпоредбите на правото за защита на конкуренцията на държавите членки на Европейския съюз на основание е, член 103 незаконодателни процедури и член 114 законодателни процедури от договора за Европейския съюз. В раздел 6 Заключение и препоръки в края на втория параграф се добавя, като се има предвид, че политическите области и мерките, уредени от текста според временното споразумение и така нататък, стигаме до текста, но като се има предвид характерът на тази разпоредба и на договора за Евратом, това обстоятелство следва да се вземе като основание за предпазливост, но не и като знак за несъвместимост от процесуална гледна точка. Това е предложението за изменение. The... Председателят в такъв случай ще гласуваме най-напред устното изменение и едва тогава ще преминем към гласуване на становището като цяло. Надявам се, че разполагате с карти за гласуване. Нека гласуваме по електронен път начало на гласуването. One more, maybe. Okay, I close the vote. Край на гласуването. Приема се с 14 гласа за и 1 против. Сега гласуваме становището като цяло. Начало на електронното гласуване. Close the vote. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Поздравления за господин Добретон. Сега преминаваме към гласуване по втори доклад на господина Л. Бретон. Обезпечени облигации а, и обществен надзор върху тях. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. Приема се единодушно. Още веднъж поздравление за господин Любретон. Преминаваме към гласуване на доклада на госпожа Розиер. So may I first give the floor to Madame Най-напред думата получава докладчика. Благодаря, господин председател. Вие е, предлагате да гласуваме резултата от тристранните срещи във връзка с директивата, известна като директива за защита на изобличителите на нарушение. Парламентът постигна почти пълен успех на основата на мандата, изготвен от тази комисия. Получихме почти пълна защита на, наруш... на изобличителите на нарушение, включително относно начините по които се извършва съобщаването за нарушения, Приветствам ви да гласувате за резултатите от тези тристранни срещи. Благодаря на целия екип, на господин Кавада и на другите докладчици в Сянка, които много помогнаха за тези резултати изцяло в съответствие с решенията на нашата юридическа комисия при даването на мандата. Надявам се, че ще получим същия положителен резултат и при гласуването на доклада. Мисля, че всички можем да се гордеем. Мисля, че Европейският парламент наистина даде много ценен принос в работата върху тази директива. Председателят благодаря. Сега ще гласуваме по електронен път начало на гласуването. Приема се единодушно. Поздравления! Now we would continue by point Продължаваме с точка 9. Информация за преговорите по програмата Правосъдие. Докладчици са госпожа Хаутала и господин Вайденхолцер. Госпожа Хаутала, заповядайте. Благодаря. Приветствам докладчика си в Комисията по правни въпроси. Преговорите за, комиси... за програмата за правосъдие бяха финализирани след два тристранни диалога и шест технически срещи. И съм изключително благодарна на секретарията за това, че стана възможно всички политически точки, които бяха повдигнати от парламента, да бъдат покрити в контекста е, е, на само две заседания и само две седмици. Резултатите са задоволителни и спокойно мога да кажа, че заявявам подкрепа за постигнатото и тук в парламентарната комисия и в пленарна зала. Основното постижение е новият член 3А, за включването на въпросите за равнопоставеността между половете, правата на детето и недискриминацията във всички правни текстове. Нещо, което се предвижда в член 21 на хартата. Настояхме а, сериозно и а, настояхме да има а, сред показателите за наблюдение на програмата и показатели за равнопоставеност между половете. Подчертани са по-добре функциите на съдебната система в постигане на върховенство на закона и демокрация и права на човека, но трябва постоянно да се припомня, че а, а, тези а, общи ценности не, са, трябва да са предмет на всички е, правни норми на Европейския съюз, а не само на програмите, занимаващи се с правата и ценностите. Е, една от темите беше много важна и за мен, и за моя съдокладчик и успяхме да я включим в текста – Искам да повдигна няколко въпроса за следващите стъпки. Това е тема, която ще бъде включена към многогодишната финансова рамка. По-настоящем процедурата по е, този тип теми е доста неясна. Очакваме писмо от съвета, в което съвета ще заяви своята позиция по-ясно. По-настоящем резултатите от преговорите са е, частно частично временно споразумение, тъй като съветът в момента няма мандат за пълни преговори, но по някои елементи, по-конкретно конкретните а, бюджетни цифри, няма как да се преговаря. И те останаха в скоби. Нямаше как да преговаряме по тези теми. Формулировката, която се използва, е следната – Резултата от преговорите представлява общи договорености, е, намерени между участниците в преговорите. Общи договорености не е правен термин реално. И е записано, че преговорите по пълния текст могат да продължат едва след като съвета получи пъл, пълен мандат, т.е. през следващия мандат на парламента. Е, от тук нататък остава да е, видим точно как формулира съветът поетите до тук ангажименти във връзка с тези съвместни договорености, тъй като е, договорката беше договореното до тук да не се отваря за предоговаряне по-нататък. Доста а, особена по своя характер процедура. Председателския съвет все още не е потвърдил какви са следващите процедурни стъпки в парламента. Очаквам гласуването в четвъртък да се проведе и в Юри в Либе и след това в пленарна зала да се потвърди позицията на първо четене на парламента. Но все още не сме получили нито писмото от съвета, нито информацията от председателския съвет и за това може да има някои промени. Ако има такива промени, секретарията а, и ние, докладчиците ще ви информираме. Господин Вайден Холцер, искате ли думата? Напълно съм съгласен с съдокладчицата си. Благодаря. Коментари от депутатите? Няма коментари. В такъв случай преминаваме към точка 10. информация за състоянието на преговорите по презграничните преобразования, и и разделения. Госпожа Йотеланд представлява госпожа Регнен. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да ви информирам от името на нашия докладчик, госпожа Евлин Регнер, за резултатите от тристранния диалог за директивата за трансграни... презграничните Преобразование, сливания и разделяния, част от пакета за дружественото право. Само 5 седмици и половина текоха преговорите, но в сряда миналата седмица беше постигнато съгласие в Страсбург. И докладчикът иска да благодари на всички участници, но особено на докладчиците в Сянка и техните сътрудници, както и на екипите на останалите институции за отличното сътрудничество и за положителни конструктивен подход за намиране на съгласие. Става дума за доста а, техническа а, директива и от политическа гледна точка също доста спорна. Затова съвсем не беше лесна работата ни. Корепер предстои да приеме решенията на тристранния диалог на 27 март в Комисията по правни въпроси и гласуването може да се проведе на 1 или 2 април тази година. И двете директиви от пакета за дружественото право ще бъдат обсъждани едновременно и това ще стане през април в Страсбург. Нещо, за което се борихме. Директивата въвежда единна хармонизирана процедура за трите операции сливания, преобразования и разделяния. Европейски парламент настоява да има максимална хармонизация между тези процедури и да има едни и същи защитни мерки за а, е, трите е, варианта на а, е, придвижване на фирми, за да може да се избегне арбитраж и да има правна сигурност и яснота и за компетентните власт, власти на национално равнище и а, е, за дружествата. Новите правила за мобилност на дружествата – създават повече яснота за процедурите, които трябва да се следват при презгранични преобразования, сливания и разделяния. Съответно се предвиждат съответните компетентни органи, за да има предварителни сертификати, които се издават преди съответното презгранично преобразование или сливане – основното правомощие за оценка на операцията е в ръцете на, държ... на компетентния орган на засегнатата държава членка. Вклю... Е, независимите експерти вече са заличени като идея. Е, с изключение на, е, на допълнителна роля като рамката за сливане, която е се прилага в момента. Компетентните органи получават цялата информация за трансграничната операция, която възнамерява да извърши дружеството. Пред... И е, е всяко дружество е длъжно да се здобие с сертификат преди да предприеме операцията. Информацията ще се разпространи публично, ще има информация и за субсидии и стимули, които фирмата е получила през последните 5 години. Ще се вземат предвид членовете и служителите и работниците, които трябва да бъдат информирани. Е, трябва те да бъдат включени, да има сътрудничество с властите на държавите членки, е, за което се е, задълбочават изискванията, за да има по-голяма яснота за предвижданата операция. Държавата членка, от която си тръгва съответното дружество, има интерес да вземе предвид ползите от това дружество на място, преди да взем, издаде разрешение за презгранично преобразуване или сливане. Такова разрешение или сертификат не се издава, ако се установи, че операцията планирана с цел злоупотреба и по-конкретно избягване на правни норми, що се отнася до правата на работниците и служителите, плащания на данъци или на социални осигуровки, или пък за престъпни цели, т.е. за създаване на фиктивно дружество – с законодателите се договарят за неизчерпателен списък фактори, които трябва да се вземат предвид. И по-конкретно, характеристиката на установяване на дружеството в съответната държава членка, в която следва е, да се прехвърли дружеството, намерението на операцията, отрасъл, инвестициите, броя на, на е, наетите лица, активите, е, оборудването, местонахождението, плащането на данъци. Взема се предвид също и броя на служителите, работещ в друга страна, броя на служителите командировани в годината преди операцията и броя на служителите, работещи едновременно в повече от една държава членка, както и мястото, където се изплащат социалните осигуровки. докладчика Евлин Регнер се погрижи да се гарантират правата на служителите, работниците и при трите а, операции. И има нов член за информация и консултации по трите глави, както и конкретно припомняне на графика за предоставяне на информация и за провеждане на допитването. С законодателите трябва да изяснят, че за засегнати лица се считат не само а, служителите и работниците, но а, и а, съответните синдикати. Със законодателите могат да се договорят за Одобрени права на участие на работниците и служителите. 4 към 5 е прага в трите трансгранични операции, именно преобразувани сливни разделения за преговори с, с за преговори с съответните служители и работници. Има национален прак и когато се достигне 4 е, пети от този прак, е, е, това задейства задължението за консултация. Парламента обръща особено внимание на случаи, в които дадена фирма раз се разраства благодарение на своето презгранично преместване и след своето преместване попада в нова категория, тъй като се озовава в ситуация при други прагове. Вземат се предвид и възможностите за преразглеждане на директивата, с законодателите бих могли да увеличат прозрачността и да се договорят за експост контрол на евентуални злоупотреби и да има член, който предвижда, ако се е, установи информация за злоупотреби, след като е дадено е, и, и разрешение е извършено преместването, държавите членки да могат да предприемат е, съответните мерки. Благодаря за вниманието. Благодаря. Има ли коментари или въпроси от депутатите? Не. В такъв случай продължаваме с точка 12 и по-конкретно информация за парламентарната комисия за наименованието за происход госпожа Розиер. И така, миналата седмица по този текст, който визира е, да уреди присъединяването на Европейския съюз е, към е, акта от Женева, проведохме тристранни срещи в Страсбург и на 13 марка последна среща доста бързо промина всичко. Явно бе, че институциите имат сходни виждания по досието. Трябва да се каже, че комисията, и трябва да й благодарим, прояви много голяма воля за компромис, което наистина ускори работата. Оскара е, един въпрос, е, който е подчертан и в нашата позиция, а именно Европейския съюз е, не може изцяло да се присъедини към акта от Женева, защото той защитава както земеделските, така и неземеделските наименования за происход. Но измененията дават възможност за доста задълбочен анализ за пропуските в европейското законодателство, които са пречка за пълноценно присъединяване към Женевския ект и така можем да се ориентираме към по-нататъчни стъпки и работа с цел в бъдещо присъединяване към акта във връзка с продуктите, които нямат земеделски характер и географските означения. Значи необходимо е да се вземат предвид също исканията на заинтересованите лица, защото целта е най-вече да бъдат защитени продукти. Следователно, производителите на тези продукти трябва да имат възможност да се изкажат за това, което правим. И като се има предвид, че е, географските означения за продукти с неземеделски характер не са защитени в Европейския съюз, държавите на Европейския съюз могат да бъдат използвани като пример, защото някои от тях имат такава защита на продуктите, които не са замеделски и а, е, са ги регистрирали при старата система, а, е, системата от Лисабон. А, е, Тоест, някои държави членки имат опит и е възможно да се намери преходен така, преходна възможност, преходен, преходно решение, което да е удовлетворително за всички страни. Сега, нашите преговори ще позволят на Европейския съюз да се присъедини към акта от Женева във връзка с защитата на наименованието за происход и географските означения. Надяваме се, че това ще стане както по отношение на земеделските продукти, така и по отношение на продуктите с неземеделски характер. Това би било прекрасно за нашите производители както замеделци, така и производители на други продукти, защитени чрез тези специфични механизми. Благодаря. Има ли желаящи да вземат отношение към това досие? Не. В такъв случай искам да кажа, че господин Джон Бетфорд от Генерална дирекция Земеделие е тук. Генерална дирекция Земеделие на Европейската комисия. Искате ли думата? Много благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички е, членове, особено на докладчика. Е, те свършиха много работа от техническа гледна точка и наистина успяха да е, влязат в е, духа на досието. Комисията е много доволна от е, резултата. Е, много е важно, че можем да се присъединим към това споразумение колкото се може по-скоро. Отбелязвам си коментарите е, на докладчика за несоскостопанските е, наименования и ще проследим как се прилага Женевския акт, особено предвид сегашното състояние Е, на нещата и и също комисията провежда едно проучване е, за е, защита на неселскотопанските наименования – е, съвместно работим с парламента и съвета и ще вземем предвид е, доклада, както и това проучване, е, за да решим какви ще бъдат следващите стъпки. Много благодаря на всички членове на Европейския парламент и особено на докладчика. Благодаря ви много. Благодаря. И сега можем да приключим с тази точка. Следващите точки са при закрити врати, затова ще помоля всички, е, които нямат право да участват на тези заседания, да напуснат залата.